получих позицията на съвета на първо четене и информация относно аргументите, както и позицията на комисията. Заглавието е включено в протоколите. От днес имаме 3 месеца като краен срок. Те започват да текат от утре за приемането на тази точка. Ако погледнем дневния ред, трябва да обсъдим въпроси свързани с нарушаването на човешките права. Първо,